dear colleagues could we just uh, sit down victor and Скъпи колеги, моля, заемете местата си да започнем с осма точка от дневния ред. Да ви припомня, че като точка 9 днес е, е изслушването за партньорските споразумения с експертите решихме да изслушаме и е, министър, едно лице, което очак, е, е, е, отговаря за партньорското споразумение от Румъния. Това ще бъде като въвреждане в основната ни дискусия между експертите и комисията по партньорските споразумения най-общо в Европа. Така че да кажа добре дошла на е, румънската министър, на, на румънския министър на европейските фондове, господин Яужен Теодоровичи. От него ще чуем какви са проблемите, които има Румъния при лансирането на новата перспектива. Имате думата. Благодаря много, уважаеми депутати, дами и господа. За мен е чест да бъда след вас тук, точно една година след първата ми презентация пред тази комисия в парламента. Това беше на 19 март 13 година. Резултатите на Румъния в европейските социални фондове не бяха насърчаващи. На И трябва да кажа, че в момента вече резултатите говорят сами за себе си. Това беше възможно само поради една реформирана система на замерване с стратегическо е, мислене и реформаторски подход. Както миналата година при този комисия казах, Румъния доказа, че може да послужи и за модел в е, е, използване на европейските фондове и основния и фактите се доказват, говорят сами за себе си. Е, един от оперативните програми е, беше е, суспендиран на миналата година, след което плащанията станаха от европейските фондове сегашното ниво на освояване на структурите и кохезионни фондове е близо 40%, което е близо двойно е, процента на освояване 12-та година. 13-та имахме 130% е, увеличение е, от изплащанията от комисията по отношение на цялата, целият период 7-12. Ако вземем предвид и целият период 13-14, е, Румъния получи близо 4,2 милиарда евро от Европейската е, комисия, което е близо една четвърт от е, обещаните средства и близо два пъти сумите, които са получени в предходния период 7-12. Е, ние възприехме, предприехме сериозни структурни е, мерки, е, пренасочване на фондове към по-конкурентоспособни програми, финансиране на нови альтернативни инвестиции, смягчаване на основните рискове, които са открити в процеса на публичните поръчки, стандартизация на, на документи и е, проверка и е, на е, разходите,

Цифрите обикновено говорят ясно за постиженията, но в нашия случай цифрите отразяват и структурните изменения в администрацията и политическата воля на правителството да подкрепя тази политика, кохезионната като стратегически приоритет. Изготвяйки един по-добър път напред, за Румъния означаваше преди всичко едно трудно начинание да реформира системата и да промени естеството на резултатите, т.е. да получава добри резултати, като прилага новите програми програми и е, устойчиви стратегии. Започнахме подготовката за периода, програмния период 14-20, е, паралелно с структурните мерки, които имаха за цел дълбоко да преструктурират е, административната и законодателната рамка. Днес сме в един по-труден, по-трудна среда. Очакваме бързо и ефективно пускане на програмните документи за новия период. Румънското правителство споделя същото виждане е, за е, решаващото значение на кохезионните инструменти, за да се е, постигне потенциала на растеж на нашата економика и следователно да се подготвим за новия. Ето защо изготвянето на новия програмен период е приоритет национален. Тук ние фокусираме вниманието си върху три стратегически цели. Първото е навременно и добре подготвени е, програмни документи. Второ, по-добре, по-ефективна система на, на измерване. И второ, навременно е, лансиране на други мерки, за да могат да се, е, да се решават откритите междувременно проблеми. Първия, в процеса на изготвяне на документи, Румъния се фокусира върху принципите на ефективност на средствата, за да има положение положителен дългосрочен ефект за фондовете, синергия с други политики и инструменти, упростяване е, и е, прилагане на уроците научени от предишния период. Е, споразумението за партньорство на Румъния е, посочи как трябва да се концентрират инвестиции, за да има конкурентоспособност и конвергенция, интелигентен растеж и намаляване на различията между отделните региони в Румъния, също така между Румъния и други държави членки. Е, през 14-20 Румъния ще инвестира е, по всички 11 тематични цели на Европа 2020 е, с ударение върху 4 основни проблема. Е, конкурентоспособност, хората и обществото, инфраструктура, ресурси, администрация и управление. Основните приоритети за Румъния са националното подпомагане на бизнес средата. Това ще бъде е, е, е, тук средства ще се насочени към автомобилостроенето, ICT и услугите и хранително-вкусовата промишленост за, на регионално равнище подмагането ще бъде отново на тези сектори, които имат най-голям потенциал и най-много възможност за заетост. Здравоопазване, фармацевтика, обработване на кожи, дървообработване, селско стопанство, рибарство, горско стопанство и други е, от помощните мерки включват е, професионално обучение и образование за цял живот в е, определените, споменатите е, преди малко сектори. Е, много е, проекти на правителство равнище трябва да се подпомогнат, за да се гарантира е, оперативна съвместимост, компютърне в облак и мрежа от следващите поколения. трябва конкретни мерки се вземат, за да се увеличи поемането на ICT, за да се включи то в образованието, здравеопазването и културата. Подпомагане на малки и средни предприятия ще се финансира от регионалните оперативни програми. Колкото до здравеопазването, подпомагането ще се насочи към е, най-бедните е, райони, за да се гарантира равен достъп до услугите. Инвестициите ще са за развитие на здравеопазване, инфраструктура и развитие на услуги ключова област за е, инвестиции ще бъде транспорта и, е, и, и околната среда, е, инфраструктурата, за да се да отговорим на директивите на Европейския съюз за защита, екологична защита. Програмните документи също са важни за нас. Втората част от партньорското споразумение бе на разположение за консултации с обществеността от е, февруари насам и до края на този е, месец, до края на март, е, ще бъде върнато в комисията с съответните корекции. За да не забавим прилагането на сегашния програмен период, заедно с разработването на партньорското споразумение започнахме да изготвяме оперативните програми, за да има едно гладко, гладко транспониране и синергия между общата рамка и съответните последващите програми консултивните документи за, за програмата 14-20 е, е, бяха качени на вебсайта на Министерството, за да могат да бъдат е, разгледани от обществеността. Е, процедурата по оценка също бе е, за лансирана. Паралелно с това новата система на измерване се въвежда с е, новия подход с ударение върху упростяване и концентриране. Това са синергийните структури. Няма да се повтарят за всеки управленчески орган кратките административни срокове и изпълнение според стандартните норми, както и е, използване максимално на е, опита, както и по-добро управление на човешкия ресурс. Допълнителни стратегически мерки също ще бъдат е, задействани, за да се гарантира гладкото изпълнение на фонда. Развитие на инвестиционни проекти за предварително финансиране от местните и държавни бюджети ще се включи в общите оперативните програми, след като те се бъдат одобрени и след като отговорят на критериите за допустимост, е, като например е, обществени поръчки е, и други. По отношение на публичните обществените поръчки трябва да гарантираме един сериозен поток на проекти за новия програмен период. Сега ще приключа презентацията си, за да можете да имате да ни остане време за дискусии, да, за обмяна на мнение, но преди това само още нещо да кажа. Обеден съм, че е, до година на 19 март е, можем да се срещнем отново в тази комисия и аз е, да бъда отново, ще бъда отново в състояние да докладвам пред вас един пример на успех. Благодаря много. Благодаря много, господин министр. Сега ще помоля координатора на социалистите Констанца да вземе думата. Да, мислех, че Ламберт ще започне, но е, щом казвате аз. Благодаря много. Наистина е, огромна е разликата между е, последното ви посещение в тази комисия и днешната ви презентация. Но още един въпрос е, имам по сегашния, текущия период, програмен период. Казахте, че сега е, процента на освояване е 30-40%. Това е чудесно в сравнение с предишния, предходния период, но сега ще имате около 3 години. Е, кое е правило? Пра, е, Всъщност 2,5 е, години, 3. в края на 2015, окей. Е, какъв е, процент на освояемост, на освояване очаквате в края на този период? Защото това ще означава колко, срод, е, колко средства ще загуби Румъния. Надявам се да не са толкова много, но какво, как предвиждате, какво смятате, че ще се случи? Благодаря. Благодаря за въпроса. Като румънец и като министър съм задължен да вярвам да вярвам, да се да, да се боря и да съм оптимист. Същевременно, имайки опита си с европейските фондове от много години насам, ми е ясно, че има рискове и да не се освоят достатъчно средствата. Особено при големите договори, големите проекти, транспорт и околна среда. Ето защо там трябва да намерим решение да избегнем тези такива рискове или поне да ги сведем до минимум а, е, риска от загуба на средства от вашите фондове, от европейските фондове. Миналата година ви казах, че поне 80% до края на този период ще бъде степента на освояване за Румъния. И с колегите от Генерална дирекция Реджи е, е, говорихме как да се справяме с крупните проекти, които а, застрашават да не приключат на време и е, първата фаза до 2015 е, е, да бъде финансирана, първата фаза до 15, след това до след, края на следващия програмен период. Това би спасило проектите. Но парите, които ще бъдат прехвърлени, сумите, които ще се прехвърлят към следващия програмен период, ще останат като спестявания за текущия период и това е, е, е са суми, които рискуват да бъдат е, е, е върнати, да бъдат е, отнети. Ето защо е, ретроспективни проекти, които са напълно законно празни от правна гледна точка, е, са решението. Е, като разбира се трябва да следим Румъния, която спазва правилата на публичните поръчки, околната среда и така нататък, да обсъжда нещата с комисията и да видим дали не можем е, за всеки случай индивидуално да е, финансираме тези е, проекти, за да се занижи тази сума. Та това е подхода ни ще се постараем да избегнем е, връщане на средства, защото за тези година е, сумата е 2,5 е, милиарда евро. Миналата година беше 3,5. Сигурен съм, че ще порасне още до тази година. Сега за тази година нямаме риск е, да бъдат отнети, намалени средствата. Риска, най- най-големия риск е, е, предстои следващата година. Ян Албрехт. Знаем, че съществува проблем в е, комисията да изплаща парите тези пари са поискани или е, говорите за поискани суми или заявени или получени от комисията. Какво очаквате да получи от комисията в следващия месец? За сега е добре, сме добре, защото става дума за 1,3 милиарда евро, които останаха от миналата година, но комисията междувременно ги изплати. Това, за което говорим, тази година подхода и ще бъде същото, който е, първия печели е, Сега, обсъжданията ни с МВФ, това е основният проблем във връзка с дефицита. Ако комисията не може да изплати е, всички суми, които трябва да бъдат е, изплатени, и ако тази конкретна сума в края на годината не бъде е, отчетена като дефицит, ще сме окей. Okay. Това е идеята, която трябва да се обсъди, за да се, избегнат, да се избегне риска. Може би да повторите въпроса, ако не съм отговорил сега всичко е платено, отговаря министъра. Сега всичко е изплатено междувременно. Но положението ще бъде същото в края на годината. Няма да можем да кажем колко години, какви средства ще са платени, защото не знаем, комисията няма да има достатъчно средства да ни изплати и ние не сме единствените. Така че ако приеме за нас е, това положение, сумите, които ще се изплащат на, на, на Румъния, да не се отчитат като дефицит в края на годината, тогава е, нещата са окей okay за нас. Благодаря, Мариан Маринеско. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко за е, общия план е, за, за енергетика, транспорт и селско стопанство искам да е, е попитам. Е, първата, е, сега ясно е, казахте, че е, първи вариант на програмата е кога ще бъде представен за публични консултации първи вариант на програмата по тези, е, в тези теми. Можете и на румънски.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 а, всичко ще зависи от това, че тези документи трябва да бъдат представени. Това не е изискване. Те са на много напреднал етап към заключителния етап. За транспорта очакваме да са готови в следващия месец. Експертна група, която работи по това, ще представи е, работата си на Министерството. Те ще предоставят всичко, което е свършено до сега на Министерството. Водят се дискусии с комисията по транспортния план, по плана за е, транспорта. Това споразумение може да бъде одобрено без да е, има план, дори не е нужен. Стига да, е, да са готови подготовителните работи. Колкото до енергетиката, ведомство, което отговаря за това работи. Ще има публична дискусия до следващия месец. Също се отнася и до селско стопанство. Споразумението за асоцииране не може да бъде одобрено и прието без да са готови тези документи. Световната банка работи в е, тясно взаимодействие с е, Министерството на е, земеделието. Господин Лухан, благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър, че сте тук да ни запознаете с положението в Румъния. Но както сме е, предвид това, че комисията е представена тук, аз бих искал да чуя от вас. Смятате ли, че условията, реда на провеждане на одита, на контрола върху изразходните на средства е, трябва да бъдат опростени, за да се улесни освояването на, средство, на средствата. И смятате ли също така, че е, режима на обществени поръчки е, следва да се модернизира по някакъв начин, така че тези 43% от причините, по които много държави членки е, трудно освояват европейските пари, биха били преодолени. Благодаря. Благодаря въпросът ви е много деликатен, първият поне. Аз, впрочем, съм аудитор по образование – и какво да ви кажа, винаги всяко нещо може да се подобри, да се усъвършенства. В нашия случай, особено, можем да говорим за упростяване на, на процедурата, на, на целият механизъм. Впрочем, ние работим в тази посока. А за обществените поръчки, да. Аз смятам, че директивата е повече от ясна. Няма кой знае какво да се добавя в националното законодателство. Директивата трябва да се транспонира е, в пълния си обем. А на времето сме допускали такава грешка. По 18-та директива е, ние твърде много обогатихме националното законодателство. Първично, вторично, с е, подзаконовите актове, системата стана крайно неразбираема за всички участници в процеса и, и за възлагащите органи и за участниците в тръжните процедури. И от тогава насам по Националната стратегия за обществените поръчки, която се разработва с подкрепата на Генерална дирекция Пазар, всичко ще се промени, казах, директивата ще се транспонира в е, чистия си вид, което ще доведе до опростяване на процедурата и на институционалната рамка. Впрочем, в, в Румъния един от проблемите е, че има твърде много органи, които участват в е, процеса. Е, и, и така смятам, нещата ще се подобрят. От тук нататък просто остава да, да изпълним е, решеното. Господин Бощинаро, благодаря, госпожа председател, господин министър. Знаете, няма министър до сега, до, до 2013 година, прочем, отговарящ за кохезионната и регионалната политика, не е приемал наша покана да, да, да се срещне с нас в нашата комисия. Вие вече два пъти сте наш гост, за което ви благодаря. Въпросът ми е за институционалния капацитет. Е, как стоят нещата в Румъния? Благодаря, господин председател, господин министър. Ще въобще няма да е, няма да повтарям вече казаното, за да пестим време наистина, както пожела и председателката. Наистина, в текущия програмен период усилията се насочват към регионализацията и в момента се говори за реформа на на а, това междинно равнище на държавно управление. Обсъжда се реформа на цялата административна уредба на, на страната. Е, но през 2013 година нещата не бяха стигнали до край. И значи как се гледа на възлагането на, на по-низките равнища, на областните равнища на правомощия по отношение на, на освояването на средствата? В Польша имаме положителен опит в това отношение. 35% от средствата се освояват от регионите. Предстои относителният дял да стигне до 60%. Обаче без реформа на държавната администрация, как смятате, може да, да се стигне до това? И а, по-нататъка следващия въпрос. Господин министр, бих искал да изразя високата си оценка за е, това, че през последно време Румъния много успешно повишава освояемостта на, на европейските средства. И в тази връзка, вие как смятате, кои са главните препятствия пред е, освояването на тези средства от страна на Румъния? Председателката, доколкото разбирам, няма повече желащи да зададат въпроси. Значи, моля, господин министр, да отговорите на три те зададени въпроси. Така, по въпроса за административния капацитет бих искал е, да е, засегна въпроса. Знаете, за един ден нещата не могат да се променят. През 2009, 10, 2011, когато се разработваха оперативните е, програми, наистина Европейската комисия и не само е, е, установи това като, като, като главен проблем е, и, и не само. Наистина проблемът за административния капацитет обаче е водещ. Както казах, вече трябва да, да се промени менталитета на, на държавния служител – е, трябва е, всеки да поеме отговорността, която му е възложена. Е, тук, разбира се, става въпрос за хиляди длъжностни лица, които се занимават с европейските средства. И знаете, подобна промяна, подобна реформа отнема време. Но както е предвидено в водещите документи и в оперативната програма, е, много средства е, ще се насочат към административния капацитет, но, но насочеността ще бъде малко по-друга, по-скоро към практическата е, приложимост на решенията, към резултатите, а, а не към финансирането на една или друга структура. Що се отнася до инициативата и правомощията на, на областите или, или така наречените региони, е, наистина, ако погледнем изпълнението на програмите в Румъния до сега, е, можем да кажем, че е, на, на регионално равнище има и специфика, и възможност за натрупване на експертен потенциал. И а, откакто повече се разчита фактически на тази инициатива, се повишава и степента на освояемост на средствата. Наистина, е, като говорим и за управлението, и за контрола, е, възнамеряваме да децентрализираме е, нещата. Някъде 40% от средствата по-настоящем се насочват пряко към регионите за освояване по тяхна преценка от самите тях. Нас ни се струва, че това ще бъде от полза за, за цялата страна всъщност. Е, решенията за освояването на средствата следва да вземат онези, които наистина се нуждаят от тях е, в изпълнението на ежедневните си задължения. И, и това, между другото, способства и за повишаването на отговорността на разпоредителите с тези средства. В крайна краща, ако добре си свършат работата, те биха усетили пряко ефекта от освоените средства в интерес на, на, на местната общественост. И възнамеряваме да работим по, по две направления. Е, е, е, Румъния очаква сериозна освояемост през тази година и средства, проекти, които вече са утвърдени в финансовата рамка, предишната, т.е. сега ще почнат да се финансират по новата финансова рамка, на вече на, на етапа на изпълнението си. Има такава такава възможност. И и местните органи, и от една страна, и министерствата от друга, които са включили в своите е, бюджети и финансирането на редица проекти, преди е, да получат одобрение на програмните си документи от е, комисията, ще прегледат всеки отделен случай за съответствие с окол, нормите за опазване на околната среда, е, обществените поръчки. Е, знаете, фактически на, на, на края на годината предстои едно, е, една заверка – е, проверка от страна на комисията, съответно покриване на, на направените разходи и ние смятаме към края на 2014 година да се похвалим с една сериозна норма на, на освояване на европейските средства. Що се отнася до е, препятствията, на които се натъкваме, е, пак, пак трябва да кажа, менталитет. Начина на мислене на държавния служител. И, и това е голяма, голяма задача за промяна – но, но в този проблем ние можем да съзрем и, и изхода, и, и неговото е, решение. Е, в крайна краища, ако внушим усещането за съпричастност, за, за собствени интерес на онези, които се занимават с освояване на европейските средства, ще постигнем и значителен успех. И както казах, всеки трябва да поеме в администрацията отговорността за собствените си решения. И, и разбира се, като говорим за, за поемане на, на отговорност, тук не става въпрос за отчитане единствено на местните интереси, а и на изискванията на Европейската комисия. Благодаря ви, господин министр, благодаря ви за, за готовността отново да се отзовете на нашата полкана да ни запознаете с а, освояването на средствата от а, Румъния. Желаем ви още по-големи успехи в това отношение. А, знаете, Румъния, примерът на Румъния е важен в контекста на, на регионалната и кохезионната политика. А, не на последно място на опита на Румъния се разчита а, като а, обосновка, като, като доказателство за успеха на политиката. Благодаря ви, господин министр. Uh, now for the experts we have a challenge because we have less time than we thought we would have uh, so i would like to you to be сега, uh, за експертите имаме uh, проблем с времето. Моля ви да бъдете максимално кратки, 5 до 7 минути на всеки експерт, за да ни остане uh, време да поговорим след това. И да започнем с господин Бас Ванденбарк е, от Холандия, е, Сдружение на холандските общини. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, нашето партньорско споразумение е, е, безключено на наскоро. Няма да ви занимавам с неговото съдържание, но, но ще ви запозная с структурата на, на управление на, на тези отношения и с самия процес на изпълнение. Um, my presentation uh, covers three parts. The road to the partnership agreement. Uh... Значи, ще се спра на, на пътя, извървян до самото споразумение. На второ място спазването, прилагането на практика на принципа на партньорство и на трето място извървения път до сега. В Холандия започнахме отрано. Ще през 2010 година започна дискусия на политическо равнище, посветена на новия програмен период – това по поръка на парламента на, на Холандия е, и по инициатива на, на министъра на економиката, който е координиращ по освояването на структурните фондове, както и за развитието на селските райони е, с цел всички да се съберат е, около масата и да се споразумеят за един общ подход за следващия програмен период. Така през януари 2010 година се състоя първата среща с е, е, политици от местните и областните органи за самоуправление от една страна и министрите от друга и се взе решение да се разработи обща концепция за цялата страна, за Холандия, за следващия програмен период. Е, която стратегия да послужи на е, представителите на Холандия в Брюксел, в хода на преговорите тук в, в, е, в Брюксел, както и за уреждане на отношенията от друга страна между централните органи и, и областните и местните. През 2010 година по-нататък започна подготвителната работа, макар че, е, разбира се, трябваше да изчакаме комисията да излезе със своите е, предложения. Но ние вече знаехме до някъде какво ще е съдържанието на петия доклад по кохезионната политика и започнахме е, разговори вече за изпълнението на програмите по новия програмен период – както и е, позицията на Холандия в преговорите за многогодишната финансова рамка. Знаете, Холандия в началото бе против е, освояването на средства от структурните фондове от по-богатите, така наречени страни. Впоследствие обаче, след националната дискусия, се договорихме с националното правителство, че в случай, че на Холандия бъдат отпуснати средства, да може да се премине към така наречения вариант Б, е, тоест е, да, да, да сме в готовност за евентуално европейско финансиране. Освен това, в хода на тези първоначални разходи е, се условихме за организирането на програмите на местно и областно равнище. През 2011, началото на 2012 година, приехме една програма за кохезия, две за регионално развитие, една за развитие на селските райони, една за риболова. Проекта на, процеса на разработка започна през 2012 година. време течаха преговори в Брюксел – Създадохме работна група с представители на всички равнища на управление. Провеждаха се текущо политически разговори между министерствата и местните и областните органи. И освен това се реши, че тъй като вече се работи по оперативните програми, по фондове, тези програми да се впишат в споразумението за партньорство. Т.е. Холандия ние започнахме от, от оперативните програми и оттам нататък към споразумението за партньорство. То фактически се изпълни със съдържание отдолу нагоре. Нещо, което, на което особено трябва да обърна внимание е, че създадохме работна група, е, за да постигнем синергия е, между различните фондове. Това е поначало условие за новия програмен период. Но понеже ние подходихме, както казах, отдолу нагоре, у нас, първо чрез разработка на оперативните програми, се нуждаехме от някаква от някакъв форум, от някаква платформа за стиковане на различните програми. И накрая през март 2014 година, всъщност началото на този месец, Холандия внесе партньорското споразумение и оперативните програми по регионално развитие, социален фонд и развитие на селските райони на комисията за одобрение. Очакваме представителите на местните и областните органи да бъдат включени в преговорите с комисията по споразумението за партньорство. По оперативните програми е ясно, че ще бъдем включени в преговорите, но, но очакваме да, да ни поканят и за участие в преговорите с комисията по споразумението за партньорство. А в Холандия с министерствата вече ще обсъждаме самото изпълнение на програмите и на споразумението за партньорство. Можем да кажем, че партньорското споразумение е, у нас всъщност е, е шапката, която обединява всички четири програми, гарантира синергиен ефект, реализира териториална и социална кохезия и обобщава националните цели за развитие. The partnership principle, things you are fighting for, um, I think that we can... Партньорският принцип, принципа на партньорство, можем да стигнем до извода, че местните и областните органи на управление и самоуправление у нас бяха въвлечени от самото начало в процеса на разработка на оперативните програми и на партньорското споразумение – и както казах, важно да се, да, да се подчертае тук, че е, оперативните програми са водещи за нуждите на споразумението, а не обратното. Е, работата се върши в е, условията на широко допитване до всички заинтересовани страни, особено що се отнася до Фонда за регионално развитие. Процесът на разработка бе пределно прозрачен е, всяка поредна версия на, на програмите се разпространяваше широко за отзиви. Сега, някои ранни, така предварителни изводи можем да направим. Какво е доброто? Партньорското споразумение обединява около една маса различни заинтересовани страни е, е, едновременно. Така, това е ново някак за нас. Ние до сега в Холандия винаги сме възлагали отделните фондове на отделни министерства с различни графици, с различен ритъм. Сега вече не е така. Подходът отдолу нагоре на второ място води до е, привързаност, до ангажираност на различните органи на управление и самоуправление – и до е, съгласуваност, до, до мултипликационен или така наречен синергиен ефект. Сега някои не благополучия да споделим. Процесът бе прозрачен, но някак раз, Пилян. Е, от една страна в Брюксел все още е, се договаря за, за реда, за условията, а, а в Хага у нас пък е, вече се работят програмите, но това бе поискане на самата Европейска комисия. През ноември 2011 година Европейската комисия излезе със своето предложение за новия програмен период и веднага поиска от държавите членки на всички равнища на управление да започнат процеса на разработка. Но междувременно е, течеше процесът на преговори в Брюксел и колкото по по-дълъг се оказваше той, толкова по-трудно се оказваше пък ние да разработваме у нас различните оперативни програми. Е, по-нататък, е, това, че ние предпочитахме първо да разработим оперативните програми, а след това партньорското споразумение, породи някои съгласователни проблеми. Знаете, по социалния фонд, по фонда за регионално развитие започнахме много бързо, много бавно пък потръгнаха нещата по развитието на селските райони и за да се постигне синергиен ефект, например, между регионално развитие и развитие на селски райони в областта на новаторските решения, например, може да си представите неблагополучията, на които се натъкнахме поради това разминаване във времето. Че значи, споменахме, че в Брюксел доста, доста дълго отне процесът на вземане на решение. А, общо, ако говорим за средства, става въпрос за около милиард и 800 милиона евро за 7 годишния срок. Това е огромно натоварване и, и административна тежест, е, трябва, трябва да кажем. Освен това, самото партньорско споразумение поражда административна тежест за местните и областните администрации. Аз участвах и, и в предишния а, програмен цикъл. Тогава нямаше партньорско споразумение, имаше стратегическа рамка, национална. По-улекотен механизъм трябва да признаем в сравнение с партньорското споразумение – Обаче пък с партньорство споразумение има това предимство, че събира всички заинтересовани страни на една маса. Благодаря. Сега бих искала да дам думата на господин Мари Козак от Варшавския университет, Център за европейски регионални и местни изследвания. И ви моля да бъдете също кратък, да ни запознаете преди всичко с полуките си с изводите. Благодаря, госпожо председател. Е, ще се опитам да бъда максимално кратък. Наистина, ето да видим сега на екрана. Аз е, започвам от общата предпоставка, че всъщност не може да се анализира едно партньорско споразумение като изолиран документ, а и като то зависи от други документи, политически разработки, институционални правомощи и общо цялата структура на освояване на средствата от, от Брюксел към, към държавите членки. Ето няколко думи за контекста, за предимствата, за нещата, на които следва да се обърне повече внимание и накрая някои изводи. Друг е контекстът. Първо, трябва да кажем, че Законът за развитие 2014 година, който бе прият едва преди дни и бе подписан от полския президент, и говори за е, планиране, но всъщност чрез този закон се засилват правонощията на министра на регионалното развитие, възлагат му се е, съгласователни е, правомощия. На второ място се укрепва юридическия статут на споразумението за партньорство в сравнение с други документи, най-вече оперативните програми. На трето място, е, именно партньорското споразумение е водещия документ е, при подписване на териториални договори е, с войводствата, с, с областите. Процесът на допитване приключи формално погледнато на време, но поради възникнали затруднения по, по, по разбирането и, и дефинирането на, на условията, на, на целите и задачите, е, все още се водят разговори, все още се събират становища все още се дотълкуват нещата. Например, наречената интелигентна специализация до ден днешен трудно се подава на операционализиране. Освен това, все още са на лице сериозни различия по степента на познаване на двигателите на растеж. Някои региони, прочим, имат свои представи за това, кое е важно и кое не е толкова важно за своето развитие, за тяхното развитие, извинете. И, и, и една полука, която между, между времено научихме, е, че предварителната и текущата оценка е нещо по-добро от последващата. Самият документ, партньорско споразумение, е доста обемист, повече от 200 страници. Той дава по-категорична ориентация по тематичните цели в съответствие с действащите регламенти и с програмата Европа 2020. Целите пък са съгласувани с новата парадигма на двигатели на растежа. По-ясна е регламентацията, приложима за различните фондове по общата стратегическа рамка. И по-нататък ориентация по-скоро към перспективата, към, към целите, отколкото към потребностите. Вместо да се гледа назад към стари проблеми, се, се търсят нови, нови идеи, нови цели. След това стабилност на институционалната система не е нещо много важно. Аз не се съмнявам, средства ще бъдат освоени тук не става въпрос за това да харчим или не. Ние ще харчим, въпросът е какви резултати ще постигнем благодарение на това. И ето е, по тази причина акцентът се поставя върху качеството, върху синергията, върху проектната интеграция, е, е, върху осезаемия резултат. И неща сега, както обещах по плана на своето експозе, които заслужават внимание. И нали, до каква степен регионалните програми ще се съобразяват с а, а, а, партньорското споразумение? В момента се е, договарят регионалните програми на, на министерско равнище. До, до дни ще бъде постигнато решение. решение някои случаи партньорското споразумение не е достатъчно прецизно. Някои негови аспекти са оставени за доизясняване, след като бъдат готови регионалните оперативни програми. Финансовата страна, например, все още не е готова, тъй като тя особено зависи от съдържанието на оперативните програми. Това, например, въжи с особена сила за инфраструктурата. Е, е, е, след това има, има една определена склонност да се решават проблеми, проблеми на съгласователната политика с органи, които фактически не са оправомощени да вземат решение. По-нататък, според мен, е фонда за развитие на селските райони, както е, и фонда е, за риболова и морското дело, следва да бъдат по-конкретни, е, за, за да се избегнат проблеми. Уредбата на тези фондове всъщност не е, не е готова, не е достатъчно прецизна, не е достатъчно конкретна, за да послужи за работа вече по места трябва да се даде повече време също така за, за съгласуване, за, за обмен на мнение. За да, за да може да се промени, ако щете, и, и битуващата нагласа по отношение на регионалното развитие. И най-сетне индивидуалната управленска отговорност трябва да се насърчава. И накрая е, Фонда за развитие на селските райони, отново бих искал да спомена, той е, съдържа един особено е, очебиен пропуск. Че става въпрос за аграрната структура. Значи има твърде... У нас земеделието е крайно разпокъсано. И това ще доведе до проблеми по съгласуваното, непротиворечиво изразходване на средствата. Е, трудно ще се постигне конкурентно способност при това положение. Е, финансовата страна, както казах, е оставена за сега на регионалното равнище. И после въпросът е, доколко ще се допускат инфраструктурни проекти. В някои области, например, чувам, че няма да се финансират летишни комплекси защото е, те били е, работа на местните органи. Изцяло ще се разчита на частния сектор ли при това? Не е ясно. И накрая какво да ви кажа, езикът понякога като чета тия документи се питам кой е читателят, кой е адресатът на този документ. Само у нези, които са го писали ли, те ли ще си го четат? И така, после, до тук натрупаният постигнатия напредък. Документът беше готов през януари тази година. Тоест, планирането е добро, нещата вървят на време, крайните варианти на програмите трябва да се изпратят в Европейската комисия през април – все още се обсъжда възможността цел 9 от регионалните оперативни програми да бъде с конкретни запазени средства. Това не е финализирано обаче. След това обсъждаме възможностите за многофондов подход а, няма да е толкова лесно да се координират нещата. След това разделението между а, Фонда за регионално развитие и обща стопанска политика малко е трудно да се а, реши какво точно може да се а, прави и как. А, какво правим в населено място с 5000 жители, какво правим в населено място с 20 000 жители. А, малко трудно се разграничава а, някои неща а, могат да а, преминат по-скоро към фонда за регионално развитие. А, що се отнася до териториалните инвестиции, има търсене не само на регионално, но и на подрегионално равнище. Заключение. За мен това е много добра стъпка в правилната посока. А, нещата идват съвсем на време. И въпреки, че регламентът беше прият с закъснение, т.е. едва през декември, на 17 декември, а, нашите програми вече са готови. А, като цяло, а, много по-добре са интегрирани целите и приоритетите с политиката за развитие на Европейския съюз. Има някои значителни подобрения на институционната система. Има някои а, проблеми, които могат да бъдат очаквани при начина по който ще се координира Сълскостопански фонд за регионално развитие и а, морския фонд а, в рамките на а, тези програми. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на колега Словения, Словения госпожа Мариана Дърмен от Министерството на економическото развитие и технологията. Благодаря. Казвам Мариан Дамир. Отново създадения, отново създадената служба за европейски политика за развитие и сближаване. So uh, the context, which is a bit new, контекстът е различен, значително са намалени средствата в сравнение с предходната перспектива и освен това, както вие знаете, Словения е една от страните, която беше сериозно засегната от кризата. Така че разликата между наличните средства и, и а, потребностите е много по-голяма, отколкото е била в предходни периоди. Още нещо ново. Тук а, за първи път Словения е разделена на два региона в рамките на кохезионната политика. Източния и западния. Източният е малко по-слабо развит, западният е малко по-силно развит. Има приблизително разделение на средствата от Фонда за регионално развитие и социалния фонд за двата региона. А Словения също така може да използва средства от Кохезионния фонд – и в двата региона, независимо от тяхното развитие. От административна гледна точка и за споразумението за партньорство и за оперативните програми са ни, е, ни е необходим консенсус на съветите и на двата региона. Споразумението за партньорство е, трябва да бъде подадено официално в началото на април. За оперативните програми имаме един програм за трите фонда, социалния фонд за регионално развитие и кохезионни и за двата кохезионни региона. Именно за това смятам, че ще можем по-добре да прилагаме мерките и ще можем да разчитаме на ефекта на синергията в приложението. Официалното предаване на първи вариант на текста в е средата на април. Е, по-настоящем се планират 11 приоритета за финансиране и още един а, е, приоритет а, се обсъжда. Няма да навлизам в подробности, но все пак нека да спомена, че полагаме усилия средствата да се фина... концентрират върху първите четири тематични цели – има силна концентрация на средствата от регионалния фонд върху а, е, програми за нужно развойна дейност и малки и средни предприятия. Това са важни приоритети и а, е, е, от социалния фонд най-голямата част от средствата са насочени към приоритет заетост. Това са нещата в най-общ план. С какви предизвикателства се сблъскваме? Имаме нужда от още по-голяма концентрация, защото, както казах в началото, средствата от фондовете са намалели значително и е още по-трудно да се финансират идентифицираните потребности с средствата, които са на разположение по настоящем. И също така все още трябва да се работи по подобряването на конкретните мерки, за да се постигне синергия. И както споменах по-рано, едно от предизвикателствата тук е и как възможно най-адекватно да се организират мерките за устойчиво развитие на градки, градските райони, благодарение на интегрираните териториални инвестиции. Седем града в Словения могат да се възползват от тези мерки. И накрая Както споменах и по-рано, една от предизвикателствата е и това, че за проектите има нужда от одобрение и от двата съвета на двата кохезионни региона. Надяваме се, че проектите ще вървят добре. Благодаря ви много. Надявам се, че бях достатъчно кратка. А сега госпожа Добринка Веселинова Кръстева е тук. Тя ще говори а, за България. Също така искам да ви информирам, че господин Коля Милев, е, кмет на Сливен, по покана на господин Евгений Кирилов, е тук сред нас, така че ви приветствам най-сърдечно. И давам думата на госпожа Веселинова. Благодаря ви много. Thank you for the possibility to explain our process. Благодаря за тази възможност да обясня е, как тече работата по споразумението за партньорство в България. Разбира се, няма как моята позиция да бъде е, е, на независим наблюдател, тъй като аз участвам активно в тази работа и мога да говоря много за предизвикателствата, с които се сблъскваме. По-настоящем е, сме имали два програмни периода в България. По-рано имаше и е, предприсъединителни фондове и вече се виждат резултатите от тяхната работа. Вижда се и, че насоката на изразходване на средствата ще бъде във връзка с новите общи насоки. Резултатите се усещат осезаемо във всяко едно градче и е, село в България, във всеки голям град. Какво имаме по-настоящем? Първо имаме обща стратегическа рамка за всичките пет фонда. Това е голямо предизвикателство за нас. Трябва тук да поставим особено ударени върху постигането на резултати. Имаме тематични цели, 11 тематични цели, които трябва да бъдат ясно описани. А, сега имаме а, а, 7 оперативни програми, за следващи период ще имаме 9 оперативни програми. Как ще се изготвят партньорските споразумения? за да ги изготвим, започнахме от стратегически документи, с които разполагаме в България и по-конкретно стратегията България до 2020 година, която имаме от две години, две години насам. Разбира се, трябваше да вземем предвид и, европейски, и други европейски национални стратегически инструменти, както и конкретните препоръки към България и стратегията Европа до 2020 година. Започнахме да подготвяме споразумението през 2010 година, т.е. преди доста време започнахме с създаването на работна група и тук е, е, можете да видите всички представители, които участваха в работата на тази работна група. Всъщност, е, имаме повече от 100 души в тази работна група и всеки месец се срещаме, за да говорим за различните предизвикателства в различните отрасли на различните места. Говорим също така и за процедурите и за упростяването на процедурите, което се предвижда за следващия период. Така че вече няма никой в България, който да не е чувал за споразумението за партньорство. Има и допитвания до обществеността, така че това е, може би, документа, който най-широко е бил обсъждан в България през последните две години. Е, какви бяха най-големите трудности при е, работата по споразумението? Както може би се досещате, е, това бяха условностите екс-анте. Както знаете, някои елементи от предприсъединителния период се повтарят за нас като страна и за следващите периоди. Това са конкретните условия, обвързани с конкретни политики. Както се договорим още от самото начало, тези условности са полезни и смислени и средствата от Европейския съюз трябва да бъдат инвестирани само в отрасли, които действително са реформирани. Сега се сблъскаме с някои затруднения в някои от отраслите, а именно ситуации, в които стратегиите са ясни, но все още реформите не са проведени. И а, ние твърдо заявяваме, че а, докато не се проведат реформите, европейски средства няма да бъдат инвестирани в тези отрасли. Другите затруднени са свързани с работата по рационализиране, опростяване и общите разпоредби за всичките пет фонда. Честно казано, някои от опросте... опростяванията за нас не са такива. Напротив, даже ги разглеждаме като допълнителна административна тежест. Дори самия факт, че пете фонда в момента са сложени в една кошница, а, реално представлява затруднение. Това са нашите приоритети, очертани в споразумението за партньорство, които проистичат от стратегията България до 2020 година. Те, разбира се, са свързани и с економическо развитие, с заето, с инфраструктура, с малки и средни предприятия, здравеопазване и образование. И така всичките 11 тематични е, области са приоритетни за нас. Някои от тях получават по-специално място от други, но тъй че всичките са включени. Виждате четирите основни приоритета тук е, на екрана а това са подцелите, които отчертаваме. Всички те са важни. И възнамеряваме за тях да бъдат отделени средства. Какъв е графика за работата по споразумението? Целта ни е да го подадем чрез електронната система към края на март. Доста напред вървим. Непрекъснато поддържаме връзка с колегите от Европейската комисия и мисля, че а, няма да отнеме твърде много време, а, е, за да получи изготвения текст одобрение. Оттам нататък преминаваме към процедурите на национално равнище – за да може още тази година да започнат програмите, а не както беше миналия път с 2-3 години закъснени. И това няма да е лесно, но целите ни са ясно очертани. Това е в най-общи линии работата по подготовката при нас. Благодаря. Тук сега е председат, заместник председателя на съвета на Тимиш Канти, председател на Асамблеята на европейските е региони. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, е, колеги, много благодаря, че имам възможност да, да ма, говоря за местната перспектива по отношение на споразумението за партньорство. Ще говоря от две гледни точки. Първо от гледна точка на района Тимиш, западната част на Румъния и второ от гледна точка на Асамблеята на Европейските региони, където председателствам Комисията по регионално развитие. Нека първо да кажа няколко неща за района Тимиш в Румъния, на това е западния регион 32 000 квадратни километра, области има в него 2 милиона жители, економически се развива добре региона и обикновено след региона на Букурещ, нашия регион винаги е на второ място по економическо развитие, така че нещата са добре. Що се отнася конкретно до област Тимиш, нашето Нашия вътрешен продукт е на второ място в Румъния. Той представлява поне 50% от целия западен регион и процента безработица е само 2%. Европейския е, регион, Асамблеята на европейските региони бе основана от, е, е, през 1985 година. В нея в момента членуват 230 региона и 15 международни организации. Тук говорим не само за Европейския съюз, но и за други европейски държави. Както и при всички, целите ни на местно равнище са освояване на средствата от европейските фондове а, и а, е, добри възможности за разработване на европейски проекти, в, съобразени с конкретните ни потребности. А, важно е да имаме яснота какво трябва да бъде направено и как може да бъде направено то на местно и регионално равнище. Е добре а, да има и добра координация между различните равнища. Какво е положението в момента? Е, и тук представям нещата не само така както ги виждам аз. Позицията тук е споделена от много от моите колеги. Първо, при нас има подход отгоре надолу. Някои от стратегиите са на различни етапи, някои в момента се актуализират. Що се отнася до член 5 от общия регламент, Смятаме, че е по-добре да има по-добър процес за консултиране с местните власти. Хубаво е това, че в понеделник получихме бе е приключена работата по втората чернова на споразумението, заедно с някои оперативни програми. Много се радвам, че това е така, защото сега ни остават още няколко седмици за допитвания до обществеността. Що се отнася до приоритетите, те са обвързани с основните цели на стратегията за периода до 2020 година Що се отнася до финансовите средства и тяхното разпределяне, мога да ви съобщя, че в комисиите по-скоро говорим за тематичните области, отколкото за координирането на този етап. По-настоящем управленските органи са централизирани. И програмите са на национално равнище. Това въжи дори за регионалните оперативни програми, при които имахме най-високата степен на освояване. Затова смятаме, че що се отнася до оперативните програми по регионално развитие, капацитетът ни за освояване е по-висок. Даваме си сметка, че финансовите средства са по-високи, отколкото в миналото. Но все още няма достатъчно добър баланс между централното и регионалното равнище. И смятаме, че има какво да се подобри. Особено като се има предвид, че по един и същи начин се работи във всички региони в Румъния, независимо от това, че те имат различни потребности и особености. Има отрасли, които не са били третирани по единен начин и по визионерски начин. Говоря за енергетиката, здравеопазването, и информационните технологии. Що се отнася до а, интегрираните действия, мислим, че 5% от средствата могат да бъдат насочени към тях. Имаме Агенция за економическо развитие и на областно равнище, и на регионално равнище. Имаме и Агенция за управление в областта на енергетиката. Така че смятаме, че могат да ни бъдат делегирани повече правомощи на нашето равнище. Що се отнася до румънско-унгарската програма, тя е програма разглеждана като съдържаща много а, примери за добра практика, но все още не можем да се договорим за тематичните цели и за стратегическите проекти, както и за мястото на управленските органи в тази програма. И има опасност да загубим цялата програма, въпреки че при нея има отлично ниво на освояване, а именно близо 100%. И така това е един от рисковете, пред които сме изправени. От там нататък сблъскваме се и с някои проблеми с институционалния капацитет на обществените институции, с мотивацията, с компетентността на служителите, просто защото заплатите са ниски. Има и някои проблеми, свързани с процедурите на национално равнища. Ето, например, има един проект, при който проверките бяха провеждани от 4 различни органа и въпреки това на края на годината получихме корекции и наказания. И накрая. най-малкият дял европейски средства на глава от населението по многогодишната финансова рамка бяха заделени за Румъния. Това за нас е проблем. Що се отнася до препоръките ни, оперативните програми се дефинират глобално, но смятаме, че трябва да бъдат ориентирани локално за всеки регион по един прагматичен начин. Смятаме, че трябва да има възможности за включване на повече компоненти за програмите за финансиране на регионално равнище. Необходим е по-добър баланс между разпределението на средствата между централните и местни цели. И се надявам, че ще има и допълнителни европейски средства за Румъния, защото, както видяхте, средствата на глава от населението са най-малко в сравнение с останалите страни в Европа и се надяваме също така, че ще има по-голяма децентрализация в Румъния, защото тя ни е необходима, за да осъществяваме сътрудничество. А последния ми слайд изглежда го няма, а, но ще кажа все пак няколко думи за Асамблеята на Европейските региони. Ние лобираме и проследяваме приложението на принципа на партньорство в рамките на всички региони, които са членове на нашата асамблея. Подкрепяме европейските региони в разработването на партньорски договори и конкретните преговори, свързани с това. Изготвяме политически доклад до Европейската комисия и Европейски парламент, доклад на господин Райнхард. И е, сме установили, че има някои общи грижи е, за целия Европейски съюз. Ето, например, има някои промени в структурите на при приложението на програмите, има проблеми с управлението и за това има несигурност и липса на мотивация. Има и някои забавяния при изготвянето на програмите. И няма достатъчно добра комуникация между местните регионални власти по време на подготовката. Това са основните ни заключения. Но като цяло съм оптимист. Надявам се, че ще работим добре. И се надявам, че гласът на регионите ще бъде чут. Благодаря. Благодаря много и накрая давам думата на господин Урих Тибурси, който ще говори за немската оперативна програма. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на немски. Бих искал да се огранича в е, доклада си до е, социалните организации в рамката, рамките на партньорството и оттам да направя връзката с кодекса на поведение социалните, обществените организации в е, Германия за тях партньорството също е един процес, който отнема доста време. От 2000 е, година участваме в е, е, този процес, в рамките на процеса за мониторинг. След това напоследък последък участваме в изготвянето на стратегическия план, който се влива в една нашата собствена програма за партньорство, собствена програма е, в която именно е, могат да се прилагат е, тази, това споразумение за партньорство. В всичко това опира до стратегията Европа 2020. 2010 проведахме различни дискусии, консултации, конференции в които обществените организации, обществените партньори, е, общините бяха поканени да присъстват е, и да подготвят съответните е, доклади по определени теми. Резултатът в тази връзка беше, че се постигна консенсус относно някои бъдещи стратегии в е, заглавието, което виждате, резултати от участието на партньорите, е, споменавам също и е, партньорите. Това беше едно много конструктивно участие на социалните организации и партньори. В, орган... отбелязахме, идентифицирахме и различни сфери и области е, основната за оперативните програми в е, ЕСФ. Е, тя играе най-важно значение, както на, и то на, на федерално равнище, там са основните правомощия. Тук въвлекахме и църквите и конкретизирахме в коя посока бихме искали да работим с тях от нашата гледна точка, нашата организация, нашата организация беше особено е, така силна на тема е, демография и е, демографските изменения е, за да подготвим конкретни... Е, започнахме конкретни дейности по тази инициатива 2000, средата 2012 година и те скоро ще бъдат приключени. Колкото до самата организация, през април 2012 година изработихме един наръчник, в който е, показваме информационни аргументи и места за съдействие, помощ е, на местно равнище за новия период е, е, разработихме и това бе свързано с стратегическите цели от е, стратегията Европа 2020 е, и Европейския социален фонд, в които Европейския социален фонд се използва като инструмент за финансиране. От тук пристече една нова линия на партньорство, по която работим сега, която е, ударението е върху е, подобряване на е, социалния аспект в работата с предприятие. Разработването, изработването на партньорството и партньорствата се характери със следното. Сега, кодекса на поведение, който, за поведение, който е подготвен, е един наистина много полезен инструмент. Той не е задължаващ, по никакъв начин защото при е, такива, задължения, обикно, е, такива задължения не са регламентирани. Може би при влагането му ще възникнат малки проблеми, но е, в по-много държави такъв кодекс се появи на доста късен етап. Е, и може би наистина неговото изпълнение ще се затрудни е, в резултат на това. Ние това се опитахме максимално е, рано да започнем подготовката му, още десета година, когато започнахме като, е, да работим като организация. Участието на съответната комисия беше важен инструмент. Наистина ни трябваха партньори, които са компетентни, да участват в тази работа. Партньори, които имат идеи е, и познания в областта на изграждане на капацитет е, и други по смисъл на член 17, който е един наистина така богат инструмент, предоставящ доста възможности. Готови сме да работим с нови партньори, затова трябва да има доверие един в е, друг и разбира се е, работещи, е, функциониращи структури. Заключенията. Тези функциониращи работещи структури, е, освен тези функциониращи работещи структури, е, не по-маловажни са правните и финансови рамки. Предвиждаме е, проблеми с финансиране програмата, регламента за групово ви изключения и други документи, с които трябва да се съобразим но е, за нас някои предприятия и социална организация, няколко е, такива организации са носителите т.е. няколко от крупните организации не могат да участват. Това малко така прави програмата да увисва, но е, до сега от практиката при нас се доказа, че е, с колегите, е, че е полезно да водим е, един постоянен обмен с комисията и отговарящите в нея за тези национални програми. Работихме и работим в тясно взаимодействие и с парламента и правим, създаваме партньорства с е, някои колеги от вас, като госпожа Шойтър. Това се оказа много полезно за нас, както казах. И е, аз е, в тази връзка бих направил едно, отправил едно предложение към парламента. Регламента в член 5 да се ползва не само при докладване и при изпълнение от комисията, но и от е, е, депутатите също да могат да се позовават на него. Благодаря ви за вниманието. Е, like to... Благодаря много. Сега ще поканя заместник генералния директор от Генерална дирекция Реджио да представи своята оценка на положението в момента. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа. Наистина се радвам, че имам възможност да присъствам на това заседание днес. Благодаря на парламента и комисията Реги за организиране на тази навременна дискусия. Разбира се, ние всички сега е, сме се съсочили вниманието си върху програмирането на тази нова програма за новия програмен период, а докато все още изпълняваме програмата за предходния период, но от сега вече сме се е, фокусирали върху това как ще се използват структурните фондове за следващия период, който започва през януари Както чухте знае и знаете много добре, комисията възприема един много проактивен подход в, на фазата на подготовка. Разбира се, ние трябва да договаряме регулаторната рамка, но също но започнахме един неофициален диалог с държавите членки. Започнали сме го от преди половин година, като представяме докладите на комисията за всяка държава членка по този начин се опитваме да обясним на държавите членки какво според нас, кои според нас трябва да са приоритетите за финансиране, въз основа на конкретен анализ на всяка отделна ситуация. Приоритетите, които сме набелязали в нашия доклад е, за състоянието, е, са важни, тъй като тук са залегнали някои основни принципи на следващия програмен период. Първо, важно е да се постигнат целите на стратегията Европа 2020 сега нашите е, документи и регламенти са напълно е, хармонизирани с е, стратегическите цели на 2020 и наистина тези, при нас тези цели са поставени в друг контекст, но ние търсим там, където е уместно да залим съответните средства. Мъчим се да се получим от уроците на отделни държави членки, да видим дали някъде не сме поставили погрешно ударението върху някой приоритет, дали няма нови проблеми, които са възникнали междувременно. По-конкретно се опитваме да е, помислим как да, е, да построим, е, регламентираме отделението на средства, за да не повтаряме грешки от предишния период. И накрая много важно е новата логика на интервенция, която чувам, е, че всички тук прилагат днес е, и чието резултати са свързани с е, съответни условия, в нашия позиционен доклад се опитваме да очертаем и това. Разбира се, резултатите би трябвало да е, те първа предстоят. Не трябва да подценяваме е, инвестициите, те са близо 2,5 милиарда евро. Всеки фонд има своята конкретна мисия, своята конкретна задача, за да има специални разпоредби, регламенти, днес е, е, по, по конкретните програми и е, финансирането реалните фондове се е, извършват различни дейности, но се мъчим да решаваме програми като цялостната е, морска политика, Европа в развитие. Важно е тези партньорски споразумения да се изработят чрез едно добро взаимодействие и сътрудничество на ниво държави членки и региони. Започнахме още 12-та година обсъждането с държавите членки, сега сме на етап официални преговори, което означава, че държавите членки по принцип ни представят своите партньорски споразумения и програми за одобрение, е, трябва да призная, че процесът тече много по-бавно, отколкото се надявахме. Хората казват, да, Брюксел не бърза да взема решение, но ето вече е март, разпоредбите е, бяха публикувани на 27 декември и сме получили само 10, някои пристигнаха едва миналата седмица. Датата е, в срока е 22 април, още 16 чакаме да пристигнат би трябвало наистина да ускорим процесът, защото сме инвестирали в него. От гледна точка на комисията смятам, че сме провели добри дискусии, обмен на мнения, насоки сме давали, винаги сме на разположение за въпроси, но както казах, само 12 е, са пристигнали до сега програми. Сега за кохезионния и други фондове сме получили 18 програми очакваме да одобрим 117 или нещо подобно. В идеалния случай бихме искали програмите ни и партньорските споразумения да постъпят по едно и също време, но регламента не предвижда това. Разбира се, държавите членки и регионите трябва да си използват времето, с което разполагат, но е хубаво тези решения да се вземат максимално бързо, Както е казала комисията много е, е, кратно, въпреки всичко, по-важно е качеството пред е, скоростта. И разбира се, трябва да има една последователност, съответствие между програмите и споразуменията и да поддържаме контакти с органите в държавите членки за евентуални изменения, които се налагат в ход. Има и някои общи е, проблеми, на които се натъкваме. И те не са изненада за никого. Само да припомня, е, първо е концентрацията и приоритизацията все още е проблем, все още е, трябва да работим, за да се концентрират и изразходват фондовете там, където има най-много полза от тях. Верно е, че тематичните цели са база за такава концентрация Имаме ключови приоритети, е, научно-изследователска, е, иновационна е, дейност, нисковъглеродна економика, малки и средни предприятия и така нататък. Трябва да се съсочим върху тези приоритети. Но все пак ми се струва, че в някои случаи сякаш нещата се гледа като на някакъв вид рутина и не се постига необходимата концентрация. Въпроса за възимата допълняемост между отделните фандове бе поставен днес. Ние от комисията напълно подкрепяме необходимостта да се координират тези програми. Ние правим каквото можем, разбира се, държим връзка. Имаме съответни комисии, създадени за координация с другите генерални дирекции. Това се прави ежедневно и ежеседмично, но това трябва да става и на регионално и национално равнище, където програмите, откъдето тръгват програмите. И то за всеки отделен фонд, за селскованско развитие, за защото координация на национално и регионално, регионално равнище също е много важна има добра база за това. Трябва да следим това да се става, защото баланса между сълскопански и градски райони трябва да се постигне, за да имаме една конкурентоспособна економика. Втория въпрос е свързан с резултатите партньорското сдружение трябва да дава, да задава механизмите за, за обобщаване, за да знаем как става докладването. За оперативните програми е изключително важно да се работи според, с поглед към резултатите, защото новия регламент, тази нова рамка не е много твърда и би трябвало да сме сигурни, че оперативните програми пристигат с ясни, конкретни цели, постижими цели. Работим с експертите от държавите членки, предоставяме и нашия опит, готови сме да продължим, само да припомним, че на това трябва да се гледа сериозно. Трето, да кажа няколко неща за е, ексанте, е, ексанте условията. Те не бебе да са спънка за инвестициите, те са по-скоро предварително условие за инвестициите, предварително условие е предпоставка да има резултати, защото без тях много трудно ще се постигнат резултати. Така че според нас е, много важно е да се вземат на сериозно. Особено на ниво партньорско споразумение трябва да видим дали ексанте условията са постигнати или не. За там, там, където не са, трябва да имаме резюме на план за действие. Но за оперативните програми трябва да имаме е, решение, когато не са изпълнили, не изпълнили условията, да се има е, една програма не е достатъчно условие да започне функциониране. Ние не, сме, не можем, не сме в състояние да започнем финансиране, ако предварителните ексанте условия, ексанте условия не са изпълнени. И пак е, нещата опират до държавите членки. Ние сме предоставили експерти, имаме платформата, правим е, партньорски проверки, правим всичко възможно да помогнем на регионите, държавите членки да прилагат тези стратегии, но трябва да има чувството за собственост, чувство за отговорност, политическа воля, не само национално и държавно равнище, но и чрез интелигентната специализация, е, участието на заинтересованите страни, защото по този начин може да се гарантира гарантира осъществяване на програмите. Същото се отнася и до транспорта. Да не очакваме, че ще прехвърлим проекти от предходния период, просто защото са период, период, проекти на фази и вече са започнали. Намерението е да се финансира, да се инвестира в инфраструктурни проекти. Има ясен основен план, който е, залага основните приоритети и след това към него се прикачват конкретните проекти има други важни е, области, в които ексанте условията са важни здравеопазване, образование, е, но административния капацитет си остава проблем. Знаете от нашите позиционни доклади, че ние сме набелязали от няколко държави, 6 или 7 държави членки, където това е приоритет, е, защото трябва наистина да подобрим и административния капацитет държавите членки. Това е нещо, по което отново ние сме готови много по в много по-тясно взаимодействие да работим с държавите членки, защото освен този приоритет, е, ние сме създали в нашата генерална дирекция е, Център за, администра... за е, административен капацитет от експерти, който е на ваше разположение да, помага, да ви помага да преодолеете проблемите в това отношение. Партньорските споразумения знаем, че в някои случаи е, доста напредък има в диалога с заинтересованите страни. Непрекъснато настояваме за това. Кодексът за поведение е прият. Това е една добра база. Но разбира се, не комисията може да свърши работата на 28 държави членки. Имаме структуриран диалог между комисията и и заинтересованите страни, но това, което искаме от държавите членки, особено управителните органи, тези, които договарят с нас, да дойдат при нас с една обща позиция, която вече е съгласувана с заинтересованите страни, преди да дойдат при нас. Разбира се, нямаме нищо против да чуем становища и на различни, и на други организации, но както казах, първа, това е предимно отговорността на държавите членки да се погрижат това да стане. И накрая, много важно е да се гарантират максимално ефективна структура на програмиране. Някои държави е, програмират повече регионални, други повече национални програми. Няма е, рецепта, която да е, решава проблемите във всички случаи. Ситуацията е различна, ефективността на, на инвестициите е различна. Така че отново трябва да се води един добър диалог, а ние от своя страна за нас е важно да има добри системи на управление и контрол на място, да има качество на изразходването на средства и да има координиране, макар и да има регионални програми, защото много аспекти от е, условията по отношение на резултати изискват и национално координиране. С това искам да ви благодаря за възможността да говоря пред вас днес и да пожелая на всички нас една много е, успешна, ползотворна година, е, изпълнена с много работа. Сега, първият въпрос, който е, поставяме като са законодател. Какво е намерението и каква е реалността на един е, с е, законодател? Сега, според мен слабото звено е връзката между партньорството за като споразумение и оперативните програми. Предложихме на комисията в, само, в самото начало първо да имаме партньорско споразумение, като условие, за да имаме оперативните програми. Отговор от комисията беше не, това е само първата глава на, от пакета. Та, да одобрим целият пакет. Сега въпросът ми е към експерти, е, експертите. Как виждате тази връзка и е, комисията също? Необходимо ли е да имаме одобрени партньорско споразумение, за да почнем работа по оперативните програми или всичко е отворено до последния момент и всичко е на масата. Това е доста интересно от структурна гледна точка. Благодаря Евгения Кирилов сега. Uh, I, just as a follow-up, uh, uh, agree uh, with this particular... Така, съгласен съм. Разбира се, съгласен съм и с uh, това, което казаха от комисията, че е, качеството е преди скоростта, но това, което заминава, занимава комисията на този етап от процеса, искам да препоръчам на комисията да разглежда качеството и скоростта като неразделни, е, като част от едно цяло, защото е, всяко от тях по-отделно може да се взе доста е, административни е, пречки. Сега, може би, можем да помислим за някои добри практики на този етап на планиране относно някои важни акценти в е, е, редица страни, като например младежката безработица като проблем, малките, капацитета на малките общини и участието им в този включващ, е, е интегри, интегриран, интегриращ процес. Благодаря. Имам един Малък въпрос към господин Лопенс. Днес казахте, че 80% е, все още е, не, 30, е, на практика 30% все още не са поискани. Смятате ли, че проблемът е смес е, проблема е в това, че става смесица от нови проекти, прилагане на стари проекти, изпълнение на стари проекти. Това проблем ли е за вас? И имате ли достатъчно административен капацитет да работите в двете посоки? Но ми се струва сега, че проблема е сериозен. И ако погледнем предишните периоди 2000-2006, е, комисията знам, че се опитва да е, е силна, но в началото не бяха така е, силни. Е, е, приложението, изпълнението бе отложено с, до 2011, с 3 години. Виждате ли проблем в това? Защото е, трябва да има изпълнение на всички програми. Не зная как страните ще е, решават този проблем, но комисията как гледа на тези конкретни обстоятелства? Имам въпрос към експертите. Сега, е, те обясниха доста неща, но нещо ми липсва в тяхното изпълнение. Може би не са стигнали до този въпрос поради е, липса на време. Първо интересуваме по отношение на, на Холандия. Как е, сте действате с становище на партньорите? Значи партньорите имат становище как е, се приема това и се отразява това становище в партньорско споразумение, затова не се каза нищо. И второ, интересуваме да чуя от експерта от Полша Марек Косак, как в партньорското споразумение с Полша е, се е, отразява е, джендър мейнстриминг, прокарването на равнопоставеността на половете във всички политики. Как това е отразено? И към България каза се, че пред Госпожа Кръстева каза, вие сте написали в, е, на диапозитива Social and Environmental Partners, социални е, екологични партньори. На мен не ми е ясно това партньорите в е, областта на, на е, равнопоставеността на половете или дискриминационни. Това е, социални партньори ли са? Вие не сте конкретизирали категорията точно и пос, после парите от, за 2007-2013 13 сега са изразходвани. Как беше в първата година? През първата година стари средства ли продължават да се изразходват? И с е, текущите средства започвате евентуално много по-късно, след 3 години, 3 години по-късно, или те се застъпват. Това не ми е много ясно. Uh, um, Благодаря. Е, приключваме с списъка на е, изказващи се. Сега експертите да отговорят, които смятат за нужда да отговорят. Моля, но бъдете максимално кратки. Господин Косък първо. Благодаря. Няколко думи най-напред по въпроса, повдигнат от господин Обрих, за това дали е по-добре да се приключи, да се сключи самото споразумение, преди да се пристъпи към изработването на оперативните програми. Накратко бих отговорил, че според мен това би допринесло за по-високо качество. Това е, не подлежи на съмнение. В някои случаи, разбира се, не, не можем. Трябва да се примирим с противното с положението каквото е то. На въпрос на госпожа Шреодер. За еднаквите права, за равноправието. Въпросът е много добре развит е, документа. И според мен да, никакви проблеми от такъв характер няма да се проявят в оперативните програми. Но разбира се, регионалните оперативни програми все още не са готови. Но аз нямам особени опасения. Това практически се взема за дадено. Въпросът за околната среда. Е, понякога е, въпросът е дискусионен за финансирането на мерките по опазването на околната среда, но напоследък мисля, няма вече разногласия. Смята се, че наистина повече средства трябва да се насочат на там поради климатичните промени, необходимостта от екологосъобразност на економическия живот, овладяване на, на риска от бедствия, дължащи се на климатичните промени и така нататък. Да, господин Ванденмарк. Благодаря, госпожо председател. На въпроса на госпожа Шрёдер. През 2000 и десета година разработихме доклад позиция на вниманието на Европейската комисия за по-нататъчното направляване на процеса. Разбира се, нещата се промениха. Докладът на комисията постъпи повече от година и половина по-късно, но така или иначе тази позиция, този доклад позиция за нас бе обща стартова позиция на, на всички равнища на управление – за е, разписването на споразумението за партньорство и на оперативните програми. И решенията, които бяха взети през 2010 година, сред тях, например, е, градоустройственото измерение, не, не подлежеше по-нататък на повече на, на, на обсъждане, веднъж е, взето. Благодаря. И последните въпроси казахте за останалите партньори, освен на тези, които бяха посочени на екрана в списъка. Много са, разбира се. Особено, що се отнася до въпросите за дискриминацията. Ние имаме, имаме комисия, имаме, имаме съответно звено от Министерството, които участват в работните групи. Всички са представени Значи, става въпрос за стотина души и, и мисля, че процесът е широко представителен. Що се отнася до а, успоредно работещите системи, да, така е. И, и през текущия, и през следващия период а, ще има такава успоредица. И във връзка с това наистина възниква въпроса за административния капацитет. Ние се опитваме да го поддържаме, да го засилваме, така че да спазим поетите ангажименти за текущия период е, и, и да можем да отпочнем новите проекти през следващия период. Не е лесно, обаче това в крайна ще е основната ни задача и ние я решаваме. Благодаря. Не знам, желаят ли някои други да се изкажат от експертите? Не. Благодаря. Генералният директор, мисля, обаче е длъжен да се изкаже. Особено в отговор на въпрос на господин Олбрихт за връзката между партньорските споразумения и оперативните програми, понеже по замисъл двете неща трябва да бъдат максимално близки едно до друго. Явно възникват някои съмнения. Да, и нашата позиция беше такава, че нещата трябва да са плътно близо едно до друго. Разбира се, партньорство споразумение е документ на, на друго равнище. Той е по-скоро стратегически документ, обхваща всички пет фонда. И, и партньорското споразумение трябва да бъде по-богато, определено. Но, разбира се, за да се види как на практика ще се постигнат тези цели, трябва да се стигне до равнището на оперативните програми и програми по фондове и нещата са обвързани, разбира се, обаче има някои области, аз вече ги споменах, нали, в които в партньорското споразумение трябва да се търсят конкретни резултати. Но в край на краищата всички тези документи трябва да са изготвени в пакет, така че по веригата е, дадени резултати, постигнати на по-високото равнище, да, да бъдат доразвити на, на следващите и хронологично и териториално равнища. Е, някои държави и членки са да, е, е, ни подали и програма, и споразумение. Когато програмата е само една, добре е било да анализираме двата документа и да се уверим, че онова, което е предвидено от партньорското споразумение, наистина ще се постигне. Така че двете равнища трябва да са близко едно до друго. Ясно е, че в някои случаи програмите идват в последствие. Сега, поемането на натовареността през текущия и следващия период наистина е сериозен проблем. Ние сериозно гледаме на административния си капацитет, непрекъснато актуализираме осведомеността на референтите, работим по ръководство за изпълнение с нашите оперативни звена, понеже има нови моменти, които трябва да се проведат на практика – и разбира се, още има да се довършват неща от стария период. Е, стараем се. Ако до към края на тази година още сме живи и имаме усмивка на лице, значи всичко е минало както трябва. Благодаря. Благодаря на, на експертите. Аз, доколкото разбирам, някои от вас пряко работят по редакцията на самите документи. Други, вероятно, са се занимавали с наблюдение и контрол, с така, независим надзор. Надявам се, във всеки случай, да, да сте участници в процеса до края му, нали, не само в подготвителната му фаза по време на, на реализацията. Благодаря. С това бих искал да приключим работата по десетата точка от дневния род. ред. Извинете, е, пристъпваме към гласуването. Преди него, преди да пристъпим към вота, бих искала да е, тестваме е, системата за електронно гласуване. Dear colleagues, we would like to open the, the vote. Значи, моля, моля колегите от техническата служба да започнат гласуването само за проверка. И след това ще видим. Имаме всъщност само един документ за приемане. Проба се прави в момента на системата с картите за гласуване. Уважаеми колеги, е, пробата се извършва чрез поименно гласуване, а и това, което предстои да гласуваме, е, ще бъде с поименно гласуване. Добре, значи да проверим, че системата е наред. Така. Да, сега вече. Да, можете да гласувате. тече пробата явно още. Не всички карти са а, задействани, т.е. регистрирани са, но не е извършено гласуване. И не забравяйте, аз съм като, като Big Brother, като големия брат. Виждам ви, като не гласувате. Сега, ако не искате да 37 карти, 37 би трябвало да са гласувалите, в момента са 36 или... А вие вече сте гласували? Но, не. Микрофонът прекъсна. i would like to rosa estars eh, ferragut here so i will give her the floor in a second but before she speaks i would like to remind you the whole procedure. преди да дам думата на нашата докладчица е, госпожа Ферагут, е, бих искал да ви напомня цялата процедура понеже наскоро приехме мандата през януари тази година след това е, бяха проведени тристранните преговори и на последния кръг на 26 февруари постигнахме общо политическо споразумение и вече за приемане окончателно на формулировките на, на, на самия текст проведохме неприсъствена с размяна на кореспонденция. След това постоянните представители на държавите членки в съвета получих официално писмо, това на 12 март което те изразяват съгласието си с постигнатия резултат. Писмото е разпространено на вашето внимание, заедно с консолидирания текст за регламента за фонда Солидарност. Така че, много което предстои да направим сега е, е с подадения си глас да утвърдим резултатите от преговорите и така съгласувания текст ще бъде внесен на пленарното заседание е, на втората пленарна сесия през април. Да, сега бих искала да дам думата на Роса, на госпожа Ферагот. И да ви напомня, че в продължение на пет председателства е, се опитваме да прокараме е, този регламент. Все, все е без успех, така че онова, което сме постигнали към момента е забележителен успех. И той в немалка степен се дължи на усилията на, на Роса. Огромно постижение. Аз бях, почти се бях отказал да се надявам, че някога ще, ще постигнем това. Да, благодаря. Аз съвсем накратко бих искала да благодаря на всички колеги от парламента, от социалистите и демократите, а и другите политически групи, които ми съдействаха, това число Обединената левица, Зелените, е, е, от представителите от съвета, Виктория от комисията, госпожа Даната Хюбнер, не на последно място, която се умя да, да прокара е, цялата необходима документация. Всички въпроси са фактически решени, от технически и по политически характер и наистина не ми остава друго, освен да ви благодаря за привързаността ви към солидарността в Съюза. Разбира се, макар и деня да се познава по сутринта, дайте все пак да гласуваме. И не забравяйте, че се гласува по-именно. Всеки ще знае кой как е гласувал по въпроса за фонда за солидарност. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Единодушие. Okay. Поздравления! И можем да пристъпим към 11-та точка от дневния ред което също предвижда приемане е, с консенсус, надявам се. Това е проекто писмо до бюджетната комисия, в което се излагат приоритетите на нашата комисия е, във връзка с мандата за тристранните преговори за европейския бюджет за 2015 година. Особена е процедурата, тъй като е година на избори. Парламентът няма да заседава няколко месеца. И е, координаторите за бюджета ще трябва да приемат мандата през месец юли, от което следва че е, различните комисии още днес трябва да представят своите становища е, чрез писма е, до бюджетната комисия, подписани от съответните председатели. Нашето проекто писмо е готово. Вчера трябваше да се получат отзиви на политическите групи. Единственият постъпил е от европейски консерватори и реформисти. Доколкото разбирам, разполагате с текста, който те искат да, да допълнят. Предлагам това да стане под формата на устно изменение тук при гласуването, за да се изясни намерението на европейски консерватори и реформисти, а именно всички кредити за периода 2007-2013 да се освоят. Тоест, това, което е предвидено в пакета от предишния програмен период да се освои. Ако минете на, на втора страница, където е поместено изменението на Европейски консерватори и реформисти. Това е втори абзац, шести ред. Там се казва, както и оттеглянето на неосвоените кредити за периода 7-13, като се използва гъвкавостта, механизма на гъвкавост между приоритетните направления. Аз бих искал обаче това, това да гласи както и освояване на всички кредити. И нали, това, това е промяната. А ако не възразявате, така измененото и допълнено писмо е, от европейски консерватори и реформисти с леко изменение от моя страна, ако го приемате, е, да, да го отпратя до, до бюджета по комисия, така и ще стане е, с акламация. Да, само бих искал да кажа, че съм напълно съгласен. Очевидно от консерватори и реформисти няма. Изменението на изменението не го променя по същество. But uh, if program. We will launch the pro. Uh, okay I'm sorry one more i I was trying to understand why two deadlines. you you might also um, uh, need. If... Да, още нещо. Uh, Вероятно uh, трябва да разполагате с информацията за пилотните проекти. Нека кажа, предвидени са два срока по-настоящем. Единият е за парламента, целия, на 5 юни. Има и втори за следващия състав на парламента, а именно 19 юли. С този срок ще трябва да се съобразят новите комисии, които ще бъдат съставени в първата седмица на месец юли. Значи много е, е, е напрегнат графика. Та, да, секретарятът ще задейства процедурата за спазването на първия крайен срок за пилотни проекти от ваша страна, ако желаете, и оттам нататък ще тече втория крайен срок. И това да е ясно, но ще получите надлежна информация от секретарята. А ако никой значи не възразява срещу писмото, смятам, че ме опълномощавате да подпиша писмото и да го изпратя на, генера... на, на генерална дирекция, казва ораторката на, на комисия бюджети. Ам, няма по точка разни 12-та, по 13-та следващо заседание, което е само полудневно във вторник, 1 април, последно заседание. Комисарят, комисарят Хан ще е, участва в това заседание на което ще прегледаме и обобщим всичко постигнато по време на мандата, а могат да бъдат внесени на това заседание и някои е, нормативни проекти, свързани с крайно отдалечените райони. Трябва да кажа, че съм е, горчиво е, обесърчена от бавните темпове, с които работи съвет. Нали, пристигат изменения за периода февруари-юни. Е, впрочем и комисията не е безгрешна. Е, и получаваме изменения и допълнения за последната седмица от работата си. Стараем се всячески да свършим работа, но явно другите институции не са на висотата на предизвикателството. Що се отнася до координаторите, днес няма да заседават координаторите. Всъщност, да, съобщението не е направено. Ето сега съобщавам. Писмено, неприсъствено ще се състои. Заседанието вървете сега, вървете, казва председателката. Приключихме. Okay, we did everything.